Bene. Io penso... Welcome to everybody. We... Добре дошли. Заемете местата си, за да започнем. Благодаря на това, че комисаря Навръчич е тук. Благодаря и на четиримата посланници, които ще представя както и на членовете. Ще продължа на италиански. А ние имаме право да ползваме рочния си, родния си език. Имаме чудесни преводачи, които ще вие ги ползвайте също. И така, Имахме една... Всъщност тази среща я искаме много отдавна. Днес е Европейския ден на музиката, така че е чудесно да говорим точно за едно такова послание на Европа, което включва и тази нота. Тоест, мисля, че историята без музика би била нищо. Днес почитаме всички музиканти, артисти и така нататък на Европа, музикална Европа. Искам да ви припомня няколко неща. Тук имаме колега Лохкегард. Къде е? Не го виждам. Той беше преди в Комисията култура. Ето, да, видя ако. Той в Комисията по култура държеше много на тази тема. Сега вече се занимава с други неща. 2013 година стартира един пилотен проект – който след това през 15-16 година се превърна в подготвителна дейност и с времето се трансформира. В случая не говорим за културна политика на Европа, говорим за една огромна амбиция да се даде културна перспектива на Европа. Мисля, че това е. Трябва да преобърнем тези думи. Не, не става дума за някаква си програма или политика. Става дума за това, от което Европа има нужда. Да се даде една ясна перспектива на идентичността, на общите ценности, на отварянето към света. Ние сме основен играч в света, но трябва да бъдем и субект на, културна, на културни проекти. Обмен, новите поколения, основните ценности на една Европа, която като че ли днес малко е размила и ролята си, солидарността си, идентичността си. Имаме нужда от една нова реалност и е, един нов текст, едно ново послание – този проект се занимава и с символиката, събира и тялото и духа на Европа. Имахме една такава декларация от артисти, научни работници, които се събраха в културен комитет, за да водят този дебат. Преди изборите 14-та година беше представена тази този текст. Тук се казва, че Европа е състояние на душата, но и морална и политическа отговорност за всеки един гражданин. Много ми харесва това изречение за ролята на културата за създаване на една различна Европа и ролята на културата вътре в европейските политики. Решихме да следваме политическия проект и на базата на резултатите на първия етап, благодаря на комисаря Навръчич, той искаше да отвори вратите на по-обща дискусия, по-широка дискусия, в която да участва младото поколение, новите поколения, е, с е, публични дискусии в държавите членки, в социалните медии, като се включват и депутати. И след това да се види какво може да е въздействието и една, изобщо една нова фаза да започне. Искам да припомня, че това започна през февруари 16 година, преди няколко месеца, с студенти от Еразъм Плюс, стъжанти, млади хора. Тази нова философия, която после ще ни обясните, тази нова стратегия, ще създаде една общност на млади хора, които са истинските действащи лица по европейските въпроси. Те не са публика. Те не са зрители на Европа. Те са новите действащи лица. Това е много важно и аз съм съгласна тук с вас. Трябва също да разберем, че има такава програма, вие ще я уточните, тя ще бъде насочена към различни цели, различни сфери. И за това е много важно в този нов текст, нов послание да се говори за интелектуалците, големите имена, артистите, които представляват творческия дух, голямото европейско културно наследство и да се строи мост към новите поколения, които като че ли не присъстваха. Друго няма да казвам, защото вие ще ни разказвате сега. И искам да ви благодаря, че сте тук. Четирима посланици, двама не можаха да дойдат, но сме добре представени. След изказването ще дам думата на Патрик Ковакс, най-вече, който е председател на една нова организация на предприемачите Майкъл Крайбърг от Полша. Злеска я наричаме, всички я знаем. Много е сложно името и затова само така я наричам. Това е госпожа Михайлович от Европа Ностра. На и Пол Дюжарден, всички го познават, един брилянтен генерален директор. Феличи, perché non capita spesso di avere un pan. И искаме наистина на такова ниво да бъдем представени. Много се радваме, че сте тук. Вие сте основните фигури в европейската култура. И така, това е. Имаме около час за 10 минути давам думата на комисаря Навръчич, който ще ни разкаже новият етап на тази стратегия, на това ново послание. Ще има видео, което ще видим и след това посланиците ще чуем и онези, които биха искали да вземат думата. Заповядайте. Thank you very much. Good afternoon. Благодаря. Добър ден, почитаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие да бъда тук днес. Благодаря на Силвия Коста за възможността да проведем този е, разговор за новата фаза от е, посланието за Европа, новото послание за Европа. Мисля, че най-доброто място е това за провеждане на подобен разговор, тъй като тази инициатива е, се корени в вашата комисия, култ. 13-та е, година вие поискахте е, да се одобрим един проект, е, който да сближи гражданите, да определи общите ценности, които ни обединяват като граждани на Европейския съюз през граници, националните граници. Тази първоначална инициатива, която се изкристализира в пилотен проект, отразява наистина нашата визия за Европа личности като Доналд Туск, Рико Лета, германската канцлерка Ангела Меркел и е, Хосе Мануел Барозо, бившия председател на комисията, участваха в дискусията активно. Кулминация на дискусиите беше една декларация е, на подзаглавие е, Духа и тялото на Европа и е, бе представена пред, през март 14. Е, Едно от заключенията на проекта е, че европейските граждани искат да имат повече е, възможност да кажат мнението си за Европа. И тук идвам на втората фаза на е, това послание, подготвителните действия, които подготвят почвата за изпълнение и аз ще докладвам за дне тази фаза пред вас. Е, ние наистина, ако се, оста... ако се ограничим с вътрешно брюсселските дискусии, няма да чуем какво иска да ни кажат е, гражданите на Европа. И затова е, решихме да сведем това послание до всички тях. Целта на проекта е да видим какво ни об... свързва, какви са мненията, които са залегнали в основата на европейския проект. Предвид сегашните борби в Европа, ежедневните грижи на хората, всъщност основните мисли, които ни занимават, са обща култура и как ще се развива Европа от тук нататък. Исках основните за, така, фактори в бъдещето на Европа, младите хора да са в центъра на дискусията. Някои твърдят, че младите се отдръпват от политиката. Не мисля така. Младите поколения имат много ясно мнение и искат да го изкажат, но търсят нови начини да се ангажират. Много се дистанцират от политиката, защото смятат, че политиците не откликват на техните тежнения. Ние трябва да хвърлим мост между поколенията в Европа. За да го направим, трябва да имаме творчески подход и да потърсим най-подходящи е, начин за това това. Младите са пълни с динамика и е, творчески е, стремежи и те гледат на Европа по различен начин. Европейския парламент покани 7000 е, младежи в е, своите е, сгради през май. Наистина това, което те споделиха е впечатляващо и източник на вдъхновение за всички нас. На този, на фона на всичко това, аз е, изградих проекта върху около няколко основни момента. Е, е, обединих усилията на посланиците е, да е, водя дискусията в, съответните мрежи и благодаря на присъстващите за тяхната ангажираност и безценната работа, която свършиха. Днес те ще споделят какво мислят за това послание с нас сътрудничат си с младите, младежите, младежките форуми, което също дава тласък на за нови идеи. Членове на Европейския парламент участват в тази дискусия също така. Е, е в е, образование, електронни платформи и други Erasmus, плюс е, е хиляди студенти, е, които участват в тях, са, искат да, да участват в дискусията за тази, това послание за Европа. Включихме и стъжанти в различни институти, които се намират в уникална позиция. Те са свидетели на това как се кове европейската политика на място, но гледат през своите невинни младежки очи. След няколко седмици ще да, да ще излезе резултата от а, работата им във втората фаза. Аз мисля, че ние сме в състояние да предаваме идеи и, и да вдъхновяваме за а, размисъл. Обединяваме различни култури, религии, ценности. В Основите на Европа също са част от дискусията. Тези теми са деликатни, но не можем да ги избегнем. Предотвратяване е, и борба срещу радикализацията сред младите е едно от най-сериозните ни задачи днес. Е, и тук е, отново смятаме, че най-големия принос ще дойде от младите. В дискусиите по новото послание научаваме от младите хора, че те искат Европа и разнообразието в Европа да работи в нейна полза за една по-силна и едина Европа, а не обратното започнахме работа в редовните мрежи, мрежи за младежи по образование и култура. Е, те са най-търсени. От тук нататък обаче какво правим? Набираме вдъхновяващи идеи, предложения, които ще изкристализират от различните дебати и ще ги споделим с останалата част от Европа. Аз току-що пуснах в действие на онлайн платформа за консултации с е, въпроси към младите хора Въпросите засягат четири области, които е, проистичат от нашите дискусии по новото послание. Единни е в разнообразието, е, заетост и образование, свобода на движението и измененията в климата. В началото на 17-та заедно ще огледаме резултатите и ще формулираме е, всички послания за бъдещата Европа в едно. Това ще е формат, който ще наблегне на това, което можем заедно да правим и да представим реалистична перспектива към пътя, който ни предстои е, и ще е насочена към хората от цяла Европа, а което е по-важно, ангажира младите да участват в изграждането на Европа на, наш, на бъдещето. Ще използвам резултатите от новото послание за Европа, за да е, задвижа и съживя съществуващи форуми, като Erasmus+, структурния е, диалог, е, е, младежките седмици, е, младежкия портал и редовните ни, обичайните ни е, е чатове онлайн. Е, за по- е, изслушам идеите на около, изслушах идеите он и офлайн на около милион млади хора в Европа. Всъщност в процес на това съм и смятам до края на мандата си да го направя. В, през октомври в Кошице ще имаме заседание и ще, резултатите ще ги пуснем по, и е, в е, е, младежкия портал. Младите хора сега а, са обединени от своите приоритети, но съм сигурен, че ние ще разширим техния поглед върху живота и ще ги пренасочим, го пренасочим към по-дългосрочни перспективи. Е, е, смятам, че това ще вдъхнови и вас в парламента е, как най-добре да общувате с младите хора в подготовка за следващите парламентарни избори бих искал да ви приканя да участвате в дискусиите по държави членки и в консултациите онлайн. Вие играете важна роля, като предавате дискусията в съответните си избирателни райони. Очакваме да чуем какво мислите по въпроса в окончателната фаза. Но преди да чуя вас, съм любопитен да чуя и какво ще кажат някои от нашите посланици по новото послание или по-скоро новите послания за Европа. Благодаря за тези предложения, господин комисар. Мисля, че ние ще ви помагаме, ще е, подсилваме тази идея, тази платформа. Ще имаме една среща в началото на 17-та година, след лятото всъщност, и този портал, който ще ни обединява. Мисля, че ще бъде много интересно да чуем какво мислят нашите посланици и гости. Мислихме всеки един от вас да говори 5 минути, ако е възможно. Не, първо видео. И после посланиците. Добре, първо видеото и после ще дам думата на посланиците. Abbassare un po' le luci. Може да намалим светлината.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 Eh, trovo molto interessante questo, molto efficace. <laughs> Complimenti a chi lo ha. Браво на който е измислил този клип. Много интересен и на различните езици, като се преведе, ще може да се пуска на, във всички държави членки, защото това ще е едно послание на това, което искат младите в Европа. Хубаво, че им се дава пространство. И сега започваме с нашите посланици. Казахме, първо на най-младите. Патрик Ковач, който представява ЖЪН, Европейска асоциация на младите предприемачи. We heard so many times that... Многократно слушаме, че младите са ключа към бъдещето. Колко пъти обаче сме се питали, коя е вратата, към която те са ключ? Или как искат да използват себе си като ключ? Едно ново послание е един добър инструмент за да открием точно това. Господин Наврачич прикани младите хора да участват. Така ще имаме по-ясна идея за това. Вътре в това ново послание, с подкрепата на Младежкия форум в Европа, се проведоха и ще се проведат 25 конференции. 10 вече са се провели и предстоят още 15. Тези конференции са и ще бъдат организирани в цяла Европа. Франция, Полша, Чехия, Белгия. Всяка една от тях е важна. Това, което чуваме от младите хора е, че трябва да се засили комуникацията. Тя не бива да спира. Комуникацията означава разбиране. И нашето поколение иска да бъде разбрано. Младежките мрежи играят много важна роля в това отношение. Има много активни млади хора, които работят в тези мрежи. Млади предприемачи може да бъдат или пък а, политически организации на младите хора или граждански организации. Има много активни млади хора, които искат гласът им да се чуе. Те се вълнуват обаче и за онези, които не намираме в тези организации, които не участват. За това се радвам, че тази програма за ново послание се развива онлайн и ще включва все повече млади хора, които ги няма лично физически там, но те са там онлайн. Може да видим какво искат младите хора и по време на вече проведените конференции видяхме много ясни констатации. Младите хора искат да участват, както каза господин Наврачич. Имаше една конференция, където имаше дискусия, например, да падне възрастта за гласуване на 16 години. Те се вълнуват от миграцията и от справедливата интеграция. Младите хора искат повече възможности чрез социалните медии, искат по-голям достъп и се радват на диалога, защото искат да знаят кой е в Брюксел. В медията, в медиите постоянно се чуват те в Брюксел, там в Брюксел казват, те искат да знаят кои са тези хора, искат да се срещнат с политиците, администраторите и да имат е, една полезна комуникация. И точно това послание е една отлична платформа. Младите хора искат да живеят в една Европа, която да преодолее културните провали. Една трета от младите хора мислят за предприемачество, а две трети искат да бъдат предприемачи в Азия. Страхуват се да кандидатстват за мечтаната си работа, защото ги е страх, че ще ги отхвърлят. Радват се, когато има мостове между поколенията и между нациите. Ние сме на средата на тези конференции и мога с гордост да кажа, че ние се гордем, че можем да учим, отворени сме да изслушваме и, сме, и се радваме, че има такава възможност да се изразим и да посочим коя е вратата, която искаме да отключим. Благодаря. Много бързо. Няма толкова много млади предприемачи. Много беше интересно да ви чуем. Сега давам думата на господин Клайбер, учен от Полша. <clears throat> Нека да кажа от самото начало, че за мен е наистина голяма чест, че съм, участвам в тази инициатива вече от няколко години. Е, тъй като това ми дава възможност да прокарвам идеята за единна Европа, идея, която е, аз е, много присъсти съм взел и която съм убеден, че е, споделят и огромното множество европейци. Аз, разбира се, съм съгласен с това, което казаха колегите ми, което бе обобщено в думите на господин комисаря. Но ще се спра на няколко аспекта, които са свързани по-тясно с моя опит. Първо присъединявам се към е, казаното от е, моя колега в дясно, а именно, че младото поколение трябва да бъде обект на всички наши усилия да представим бъдещето на Европа по един привлекателен начин. И е, именно младето поколение ще води е, Европа утре. И е, младото поколение ще се възползва, е, ще бере плодовете на живота в една обща Европа. Ето защо те трябва да са в, е, в центъра на нашето внимание в бъдеще. Втората ми мисъл, и отново тя почива на опита ми, е, трябва да говорим по прагматичен начин за бъдещето на Европа, а не да не звучим идеалистично и наивно. Това е много важно. В дискусиите, които съм участвал до сега, натрупах много опит. Наистина има хиляди доводи, които можем да изтъкнем за бъдещето, в полза на бъдещето на Европа, които са прагматични и те обикновено се приемат по-добре в сложния свят, в който живеем. Третата ми обща, трети ми общ коментар е, тъй като съм университетски професор, моята естествена среда са научните среди, научни изследователи студенти, научни работници и студенти. И ето защо научно-изследователската дейност, образованието, висшето образование за мен са неразделна. И не само за мен. Това е очевидно неразделна част от културата. Те, тези, тези, тези група хора са много така приятни за разговори за бъдещето на Европа, защото е, учените, учените по е, дефиниция са отворени хора с широк поглед върху живота. Те е, не можеш да си учен, да, да вършиш научна работа, да си научна работа и да си седиш вкъщи, затворен в кабинета си. Другата и освен това те са най-проевропейската група. Когато разговарях с студенти от различни университети из цяла Европа, останах с впечатлението, че живее наистина в единна Европа. Благодарение на многото обменни програми и други инициативи, е, публиката е, аудиторията е толкова смесена, международна, е, че е, и това е прекрасно и не ти се иска въобще това да се промени в бъдеще. Ето, е, че сме го постигнали в този аспект специално и трябва да сме доволни от това. И последният ми коментар е. Групата, за която ви говоря, някак е, по естествен път е, споделя проевропейски е, настроение, но трябва да бъдат насърчени е, стимулирани да, да е, изкажат това, тези настроения. Например, в една презентация за новото послание за Европа пред 800 души аудитория в Залцбург, в Австрия, е, това беше в рамките на един е, значим Европейски конгрес и в крайна сметка успях да е, инициирам една програма под заглавие Следващата Европа, която сега обединява вече стотици и хиляди, целта на която е да се помогне да се формулират идеи които ще се влеят в новото послание за Европа. С други думи, трябва да разговаряме с различни групи хора и да ги е, насърчаваме да бъдат достатъчно смели да кажат това, което мислят, да кажат мнението си. Няма друг път напред, освен е, заедно, да го извървим заедно. Много благодаря. Чудесни думи прекрасен фокус върху тези две цели, които са най-европейски. Трябва да имат достъп наистина до думата за Европа. Давам думата сега на госпожа Михайлович, генерален секретар на Европа Ностра. Благодаря, благодаря госпожо председател, за това, че ни припомнихте, че днес е Европейския ден на музиката. Пласидо Доминго, мое маестро, силно много се радва, че точно в този ден Комисията по култура на Европейския парламент обсъжда новото послание за Европа. Цяла целта на това е да се направи една промяна в начина по който говорим за Европа. Uh, и така, вместо да говорим само за економика, ще говорим за една Европа по отношение на културата. И това ще ни помогне а, да възобновим европейския дух и дори да направим европейските граждани, а, извинете, и млади хора най-вече, да се влюбят в Европа. За мен беше удоволствие, че бях част от първата част на инициативата. Благодаря на комисаря Наврачич за това, че заедно с колегите ни назначи за посланици на втория етап. Вторият етап, както каза комисаря, направихме правилния избор. Още една промяна, фокусът е върху младите хора, защото след като събрахме толкова много хора от културния свят, които да участват и голямата част от нас са тук. Сега, господин комисар, успяхте да съберете всички младежки мрежи, организации и да ги включите. Това липсваше на първия етап и сега развихме тази е, нова част. Като посланник е, аз се надявам, че ще има и трети етап, заключителен на тази инициатива, който ще синтезира нещата, където ще съберем всички онези от е, науката, образованието и така нататък и младото поколение. Иска ми се да видя повече мостове между отлични инициативи, които съществуват в сферата на образованието, на културата и всичко свързано с младите хора. Като генерален секретар на Европа Ностра а, и гласа на културното наследство в Европа, трябва да се възползвам от тази възможност да кажа, че Европейската година на културното наследство, която ще бъде през 2018 година, се дължи на Европейския парламент. Благодаря ви за подкрепата. Това е една отлична платформа за насърчаване на това ново послание. Едно послание, което е ново, но което почива на общото ни наследство и общата ни история. Нови глави, книгата на Европа не можем да напишем, ако не знаем откъде сме и какви са общо, какво ни свързва. Мисля, че през 17-та година това ново послание ще бъде такъв мост. Културна дипломация, друга важна дейност отново. Това е ново послание във външните отношения на Съюза, като се е, поставя ударението върху меката сила. Основното тук е да се споделя. А, чухме го във филма. Младите хора казват, че това искате в Европа. Споделянето на наследството е едно а, от а, нещата, които насърчаваме за тази година и да се върна към музиката. Преди три седмици комисаря Наврачич, заедно с майстро Пласидо Домингов, един от театрите в Мадрид, отбелязахме наградите Европа Ностра. И отбелязахме това решение да се говори за Европа и за общото ни наследство – общо вътре в Европа и между Европа и останалата част от света. Това е посланието ми към парламента. Надявам се, че ще подкрепите последния етап и че всички ще се ангажирате. Парламентът трябва финансово да подкрепи тази инициатива, да участваме заедно и да имаме едно ново послание за Европа в пленарно заседание на Европейския парламент. Имаме нужда от това парламентаристите да се включат. Културният свят, младите хора и вземащите решения, политиците в Европа. Благодаря. И аз благодаря, благодаря за ентусиазма, който никога не е липсва на колегата. Предложението е чудесно ще помислим по въпроса. Може да бъде много интересно, тъй като е важно Европа да има културна душа. И това е основна тема през 2018. Сега давам думата на Пол Дюжардан, генерален а, директор на центъра Бозар в Брюксел. Та беше един от основните участници. Заповядайте. Благодаря, че ми давате тази възможност, е, е, господин комисар. Ще е, се присъединя към това, което каза колегата ми. Да не, дали да не е окончателният процес, всъщност той ще се влее в обикновените програми на комисията. Въпросът е как нашата дискусия тук ще бъде е, част от работата на всички институции. И ние като посланици участвахме в тази дискусия. Аз е, всъщност ще говоря от името на е, учените и творците. В първата фаза тези дискусии имаха много голямо значение в първата фаза. И се надявам, че учените, художници, артисти могат да седнат заедно с политици и да разговарят. Това е е, много добър начин да се формулират послания. Има 3000 такива турци е, и ние трябва да насърчаваме изграждането на такива мостове. След това част от нашата работа беше е, проект, който е като лаборатория. Започнахме в Бозар, и е, всъщност е, най-интересното е, че се опитахме е, с различни източници да изградим, да изпълним проекта следващото поколение, моля. Да хвърлим мост между училища, творци и така нататък. Ангажирахме над 100 000 млади студенти в, и ученици Е, е, и да, е, и, така, да отправим следното послание към тях, че това, което в училище, което получават в училище и в университетите е съпознание, а от семейството си получават ценности. И е, е, част от дискусията беше да накараме студентите да е, представят е, в образи своите идеи. И това е, е което каза и комисаря, да градим мостове между, между целите в първия и втория проект, за да създадем една, едно една последователност и приемственост в, е, е, между тези проекти. Това ще е, е допълнителна възможност в, за осъществяване на нашата програма, цифровата ни програма. Следващия месец ще имаме среща с млади лидери от Австрия и ще проведем подобна на тази дискусия например, чрез Европейската асоциация на фестивалите е, може да бъде прокарано е, едно послание от този род. Не, е, културната дипломация, това, което обяви госпожа Могерини, страните членки е, на е, Европа, на Европейския съюз, е, как до тях може да стига това послание, как да обсъждаме това послание вътре в Европа и извън, плюс въпроси свързани с социалния дъмпи, корупция и други. Е, защото е, именно е, хората на, на изкуствата, те прокарват това послание на фестивалите в Венеция, в Берлин, в Кан. Всички тези въпроси, които ние обсъждаме тук, са представени от тях чрез телевизионни сериали и е, други форми. Именно творческите, творческия гений на Европа ни подава посланието, което ни е необходимо. Много интересно. Преди да дам думата на колегите по минута, колегата Локегард поиска думата, тъй като той беше през 13-та година инициатор и след това ще дам думата на колегите. Искате ли да вземете думата? Just, uh, Just... for... Само за минута. Благодаря. Искам да добавя няколко думи към вече казаното. Посланиците бяха напълно прави. Искам само да допълня. Тази идея за мостове между работата на политиците и другите сектори, култура, наука, образователна система и така нататък, според мен е ключът към проекта. Основната идея в началото беше да се построят такива мостове, тъй като още тогава се притеснявах и не мисля, че страховете ми са изчезнали, но мисля, че за да има такъв мост между политиците и неполитиците, имаме нужда точно от това. Искам да благодаря на комисаря за това, че иска да се използват младите хора като мост. Имаме нужда и от култура, наука, като втори, трети мост, за да се създаде доверие към европейския проект. Като политици се провалихме до известна степен и трябва да спечелим отново доверието, като младите хора, науката и изкуството са на едно място. Това е надеждата ми за бъдеще. Така че основното тук е строянето на мостове. Благодаря. Това е важно наистина. Този мост трябва да продължава. И трябва и политическото измерение да бъде включено. Това е наша задача. Като парламентаристи, като политици го казваме. На моменти оставаме впечатление, че в тези моменти имаме нужда точно от това, от един открит постоянен диалог, критичен диалог със света на културата, училищата, с присъствието на младите. Не бива да се губи това измерение на диалог реципрочен диалог. Давам думата на колегата, колегите. Шойдрова е първа, след това Либачка. Иска ли някой друг? Не. Дякую за презентацията. Благодаря за представянето на този проект. Запознах се с проекта и сега искам да благодаря на посланниците, благодаря на комисаря. Вие представлявате тук е, групи с определено влияние и това за нас е наистина много интересен опит. Искам да се върна на казаното от е, Михаил Клайбер, а именно, че студентите са най-интегрираната група. За тях е, Европа е нещо естествено те не са способни да си представят е, съществуването без една обща Европа. Аз поделям именно този опит. И мисля дори, че младежите считат, е, че тази свободна Европа е нещо толкова автоматично и естествено, че понякога дори не я оценяват е, достатъчно добре, защото те нищо не са жетвали за нея. Те имат нужда от спомените и разказите на техните е, родители и баби и дядовци за това. Всъщност, последиците е, че екстремизмът именно от ляво и от дясно започва да печели заради това. Именно екстремизма поставя под съмнение всичко това. Представянето на проекта е нещо важно в рамките на една програма, но това, което е по-важно е всъщност личния пример. Примера на личностите, пример от е, известни личности именно, които успяват да говорят на гражданите и на младежите. В този проект, който вие представяте, виждам именно това че не просто политици, а става въпрос за известни лица, за личности, които високо се ценят от областта на образованието, на науката. Именно тези личности е, ще говорят. В момента има само два дни до референдума в Великобритания и аз съм убедена, че онова, което ще реши нещата, ще реши Великобритания да остане в Европейския съюз, това няма да са думите непременно на политиците и на Камерон, а, а по-скоро жертвите, жертвите на хора като Джо Кокс. Благодаря. Благодаря, че споменахте точно това. Както знаете, е, ние с колегата Шойдрова в началото на комисията отделихме една минута за една жена, която плати с живота си е, защитата на европейската идея. Давам думата на колегата Либачка. Bardzo dziękuję. A z dużym zainteresowaniem wysłuchałam. Чух с много голям интерес, както комисаря, така и гостите ни. Но когато говорим за бъдещето на Европа, когато говорим за създаване на ново послание на Европа, нека да си зададем следния въпрос. Какви бяха естествените основи на европейската общност? Естествената основа коя беше. Дори и тогава, когато Европа беше разделена от желязната завеса, дори тогава имаше една културна общност, културна и научна общност. В областта на културата и на науката винаги е имало обмен. И опитът в тези области никога не е зависел от политическите разделения. Точно за това, на първо място, трябва да си зададем този въпрос. Въпросът е свързан с науката и с културата в Европа. Трябва също така да си зададем въпроса за ролята на Европа в развитието на културата и на науката. Второ, напълно съм съгласна с господин комисаря. Тези към които трябва да се обърнем с това ново послание, са именно младежите. Именно те ще решават каква ще бъде формата на Европа след няколко години. Но аз си задавам един друг въпрос. Какво се случва, за да стане така, че толкова проевропейски настроени младежи и деца по време на техните училищни години, след това се делят на проевропейски студенти, от една страна, както чухме, и от друга страна една все по-радикализирана група, една все по-радикализирана младеж. Откъде идва това разделение? Моето мнение е, че това проистича от е, първия им е, опит на тези младежи. Първия им опит при достъпа до образование и до обучение, но първият им сблъсък също с е, пазара на труда. Затова аз отправям настойчив призив в изграждането на това послание за Европа, моля, моля, да, да има програми на Европейския съюз, но програми, които да обединяват, а не да разделят. Повтарям, програми, които да ни обединяват, а не да ни разделят. Това означава равно участие за всички социални среди. Участие, което да е напълно равнопоставено по всякакви критерии. Ще ви дам три примера. Когато говорихме за Еразъм, установихме, че не всички среди са представени еднакво. Господин комисар, когато говорим за Хоризонт 2020, моята държава представлява трети интелектуален потенциал. Обаче е на последно място, когато говорим за Хоризонт 2020 година. Не става въпрос за липса на воля, а е въпрос на механизми, защото просто не се отчитат спецификите на различните държави. И накрая, плана Юнкер. Вижте разнообразието на проектите. В проектите на старите 15 държави, да, в тях има много хляб, има много неща, обаче има много по-малко проекти от новите страни. Така че ви моля, нека да не забравим основите и да не забравяме, че проблемите трябва да ни обединяват. Грация, Кристина. Благодаря, Кристина, за страстното изказване. Давам думата на колегата Здроевски. Пани Przewodnicząca, пани Комисажу, Госпожо председател, господин комисар, аз участвам в многобройни дебати от дълги години, дебати по Европа, именно по определението, що е това Европа и, и как да се е, разработи това ново послание за Европа. Но колкото повече време минава, толкова повече съм песимист и се питам дали това ново послание за Европа ще бъде толкова фантастично. Струва ми се, че няма нужда да се отговори на въпроса дали е полезно това ново послание за Европа. Да, всички сме съгласни, трябва такова ново послание, но всички бъркаме, когато се опитваме да отговорим на въпроса защо се налага такова ново послание. Защо да съществува то? В крайна сметка ние не се разграничаваме толкова от хората, към които се обръщаме. Искам да кажа, че е важно наистина да се отчитат различните гледаща. Втората ми бележка, че споделяме, споделям мнението, че трябва да се обръщаме към младежите. Да, това е важно. Но дали младеща именно трябва да бъде целта, ще кажа да, наистина, но при едно условие. При условие, че Европа не забравя и по-възрастните при условие Европа да не забравя уважението към по-възрастните. Защото това уважение наистина представлява известна разлика с други групи. На мен ми се иска в Европа да уважаваме възрастните, както в Япония, например. И третата ми бележка. Ние сме в, особено положение. Това, което аз казвам, дали ще има Брексит или не, Независимо от това, в момента, например, има футболно първенство във Франция, ние го гледаме с радост. В същото време виждаме каква драма се състои в Великобритания с тази млада депутатка, която е изключително ангажирана и виждаме драмата, която се случи там с нея. Всичко това ни води до следното. Трябва наистина посланието да мине. Важно е да се борим, за да опазим всичко това, което е нашата специфика, което е нашата основа, но трябва и да се борим срещу всичко това, което разделя Европа. Аз съм част от едно поколение, което има усещането, че няма да чуем по-добра музика от тази композирана от Бах, от Бетовен, че е трудно вече е, да има по-хубави картини, отколкото тези на Ван Гог или на Мане, че е трудно да се направят е, е, по-добри филми, отколкото тези на Висконти и така нататък. Но това, което искам да кажа, е, че в крайна сметка няма значение какво мислим ние. Културната област е именно областта, в която трябва да инвестираме, за да може да има творчество, за да може да изникне нова Европа, за да може Европа да продължи. И за това моя призив е следния. Всъщност имам чувството, че в Европа наистина културата си остава бедния роднина. И това е моят призив, да не, да не я забравяме. Благодаря. Напълно споделям последното казано и се надявам да вървим всички в една посока. Бюджета, вие отговаряте за бюджета, се надявам наистина да включваме повече културата. Давам думата на Хименес Барват. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, уважаеми приятели, които се присъединили към нас по това ново послание за Европа. Искам да благодаря наистина за целият положен труд по този проект, който за мен е много важен. Много важен, особено днес, във връзка с начина по който гражданите в различни държави гледат на Европа, но ми се струва наистина, че е, има все повече недоверие навсякъде в Европа. Имаме нужда от това творческо послание за Европа, което да се основава на силни идеи, да бъде разпознаваемо и споделено. И ще ви говоря за три стълба, които за мен са от съществено значение за това послание. Първо, убеждението, според което европейското бъдеще все още не е написано. Господин Барозо твърдеше, че то е в нашите ръце. В нашите ръце е изграждането на бъдещето на Европа, а именно тази мечта за благоденствие и за мир. Това не може да стане без усилия целият ни ум и цялата ни воля са необходими. Втори стълб, според Жан Моне, трябва да е единство от лица тази наша Европа, преди да бъде единство от нации. Единство от граждани, възоснова на индивидуални основни права. Със съответните достатъчни гаранции за да можем да се справим с многобройните предизвикателства. Европейския съюз не е само економически съюз. Ние искаме Европейски съюз на лица и на ценности. Правата на човека не отговарят само на економически стимули. Те се основават на ценности, които трябва да защитаваме и върху които можем наистина да основем един истински съюз. Считам, че този проект е, може да се впише чудесно в е, програмите за младеща и така наистина да придобие хубави измерения. Благодаря. Колегата Билт. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, господин комисар. Разбира се, радвам се, че комисията вижда как, каква огромна пропуст има между европейските институции и гражданите на Европейския съюз и по-специално младежите. Трябва ли да Напомня, че само малко повече от 40% от е, гражданите и по-малко от 20% от младежите гласуваха на последните европейски избори. Това представлява най-низкия процент на изборна активност. Младите в Европейския съюз страдат от изключително висока, висок процент на безработица. 22% в еврозоната. Само тези числа показват тази разлика между Европейския съюз и гражданите. Но това ново послание дали е решение? Ако основният изпълнителен орган на Европейския съюз, а именно Европейската комисия, уважаваше по-добре е, народната воля, може би наистина щеше да е в по-добри отношения с гражданите. И накрая, нека да кажа две думи върху материала, който получихме. Когато се казва, че Европейския съюз подкрепя положителни послания, дебати, видеоматериали и така нататък, искам да знам колко са те, какви са те и как ще бъдат финансирани. Благодаря. Ферхайн. Радвам се, че много нови идеи ще се разработят в идея е, за да може е, да се доближи Европа до гражданите. наистина целта на дебата трябва да е да стигне до най-широките маси млади хора. Дали с видео, дали с брошури, дали по някакъв, с някакъв цифров носител, но би трябвало наистина да въвличаме по-енергично хората. Това може да стане и чрез новите технологии, но мисля, че много може да се направи и чрез програмите, които съществуват които сме имали, но не сме използвали достатъчно е, съществуващите системи, образователните системи, училищата и така нататък, е, всички е, те могат да преподават информация за Европа, да изтъкват в учебните програми какво прави Европа за нас. Върху това виси един, една голяма въпросителна все още. Дали Е, в много случаи е, има, има много случаи, когато случайно млади хора се сблъскват с идеята за Европа в целия своя образователен е, курс. И мисля, че ако в училище не се случи това, е, след това тези обменни програми, Леонардо, Еразъм, е, Комени, е, Еразмус Плюс, Еразъм Плюс също е една много добра форма, Европа за гражданите. Именно това е смисъла на тези, тези програми, да покажем, че ние сме една общност и се развиваме заедно според мен е много от националистичните тенденции, които в момента се разпространяват е, в е, европейските страни, се корнят именно в това, че хората забравят каква е целта на Европа, защо се роди обща Европа и какви са целите. Мира се разбира от само себе си, движението през граници се разбира от себе си, но просто това се забравя и се чува гласове за затваряне, е, за е, затваряне на граници и е, подкопаване на постижения, които поколения са градили. Наистина трябва да съживяваме и поддържаме живи старите колишните идеи, които са в основата на Европа, но също време да, да развиваме нови вече, да видим на каква нова основа ще стъпи Европа за бъдещето. Това трябва да се предава е, като послание и е, е, това не може да стане само отвън, чрез нови системи, но трябва наистина да използваме и съществуващите, за да може трайно да предаваме тези послания. Колегата Малинов, много ви моля малко по-кратко да се изказвате. Е, е, да, бих искал да взема думата, защото иначе би било нелюбезно да не участвам в тази дискусия. Искам да ви припомня, че не бива да попадаме в клопката на тези аргументи, които се изграждат от антиевропейските сили. Обичаме Европа, обичаме европейската култура, просто не обичаме Европейския съюз, казват те. Срещу тези аргументи за сега сме беззащитни. И бих искал да сложа фокуса тук. Уникалността на Европейския съюз, и особено когато говоря с младите хора, е, че те разбират като възможности, като свободи, като права. И след това, на базата на всичките тези възможности, свободи и права, те започват да се занимават с бизнес, економика или с култура. Отличен опит тъй като вече три години се занимавам с това. Най-лесният начин да се убедят младите хора е посредством дискурса за свобода, свободите и правата. Защото много от тях може би не се интересуват от култура, може би по-късно ще се заинтересуват, но те разбират и би трябвало да разбират, че Европейският съюз е едно уникално пространство, едно политическо и правно достижение. И след това от тук насетне можеш само да се наслаждаваш на европейската култура, на наследството, на бизнеса, на възможностите и така нататък. Това исках да кажа. Благодаря. И аз благодаря. Следващия колега. Köszönöm szépen. Részben csatlakoznék az előttem szólóakhoz, eh, és én is egyetértek azzal, hogy... Искам да се присъединя към онези, които до момента се изказаха. Съгласна съм, че комуникацията, диалога с младите хора са много важни. Важно е да се слушат младите, но и да се говори с тях. Опитът ми показва, че те искат идеите им да се превръщат в действителност. Не искат просто някакви празни приказки, искат реални резултати, осъзнаеми резултати. А затова приветствам тази нова програма за ново послание и след всичко казано мога да добавя, че Европа трябва да е привлекателна. Има два начина това да се постигне. Единият е посредством комуникация, да се подобри имиджа на Европа. Но не е достатъчно само да се говори за този имидж. Трябва да се работи по неговото подобряване. Думите ни трябва да се превърнат в дела. Преди Америка беше, преди стотина години, даже повече, е, мястото на надежда, където се отварят възможности. Европа трябва да се превърне в това, в обетованата земя. Това може да се постигне посредством взаимното признаване на дипломи, възможности за намиране на работа, достъп до пазара на труда и така нататък. Ако успеем да направим всичко това практически и ако подобрим имиджа си, наистина вече можем да създадем едно положително. Последен е господин Джамбаски, който ми обеща да говори съвсем кратко. Съвсем накратко. Провокираха ме изказванията на повечето колеги. Уважаеми господин комисар, не мислите ли, че всъщност голяма част от а, скептично настроените млади хора имат своите основания за, свой, за своето евроскептично отношение и поведение, именно в клиширането на тази тема, в поставянето на клишета – в избутването на националните теми, националните каузи заклемяването им. В край на краищата и хората с по-национални, по-десни убеждения също са европейски граждани. И те трябва да бъдат убеждавани, а не да бъдат заклемявани като противници на европейския проект. Европейския проект не би трябвало да бъде нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Би трябвало да бъде европейски. Благодаря ви. Е, Благодаря за изказванията. Искам да дам думата сега на комисаря. Много е важно това, което казахте вие. Думата мост се повтаряше постоянно. Културата, може би, наистина може да се превърне в двигател. Тя създава мостове. Не, не бива да се създават стени. И това а, вече е Нещо, което не бива да допускаме. Съгласна съм с част от нещата, които казаха колегите. Трябва наистина да работим на две нива. От една страна метаполитическия дискурс, на ново послание, което се развива в един отворен дебат в пространства, в пространства, които изграждат една нова култура на, на, на цяла Европа и те се срещат. А между другото, трябва да подкрепим всички тези действия на Европейския съюз, тези програми, които наистина са вътре в структурата и целта им е да създадат едно ново европейско гражданство, едно ново европейско познание. Голямата част от тези културни политики трябва да бъдат по-видими и да се да се създаде една рамка, която да ги изнася на преден план. Важно е участието на Европейския парламент. Трябва да разберем какви са възможностите, посредством които може да се чуе нашия глас, да се даде нашата идея и принос за новото послание и тези мостове, които се строят между поколенията. Така е. Мисля, че колегата Хименес и други колеги го споменаха. Не е само за европейските граждани това. Трябва да разказваме Европа на света, не само на нашите граждани. Защото не ни се вярва много, като че ли по света не ни вярват, че държим на някои от основните ценности, като солидарност, свобода, демокрация в Средиземноморието не показваме една идентичност, която да бъде наистина отговаряща на тези ценности. Затова новата културна дипломация, по която ще работи и нашата комисия, за да се реагира на това съобщение, което е много важно, от госпожа Могерини, заедно с комисаря Наврачич, и комисаря, който отговаря за нашите съседни държави, е един е, повод да създадем ново послание, но и е, общи действия в международен план с трети страни. Това е истинското предизвикателство, защото знаем, че не говорим само на европейските граждани, но и на онези, които живеят на този континент, но не са родени в Европа и които искат да се строят мостове и в тази посока. Много го направихме. Заправихме го и с разрушеното културно наследство, но трябва да го направим и за да строим нови мостове, които се разрушиха. Заповядайте, давам ви думата. Uh... Благодаря. Първо да ви благодаря за въпросите и е, коментарите. Те ще ни бъдат много полезни в бъдещата ни работа когато разработваме концепцията и идеите за новите, новото послание в следващите месеци. Давам си сметка за политическите въпроси, в, е, свързани с Хоризонт 2020. Е, ние е, заедно с моите колеги комисари, които се занимават с тази тема, работим усърдно. Организираме семинари за да е, прокарваме идеята за FC, инвестиционните е, фондовете за стратегически инвестиции в образованието, но съвсем накратко ще се спра на основните въпроси на новото послание. Последната възрастова група която е, не бих искал да пропусна, да забравя, са възрастните, защото и аз е, е, доближавам тази група. Ако трябва да изберем един сегмент от цялото е, сложно европейско бъдеще, неизбежно е да обърнем внимание повече на някои неща и да е, по-леко да засегнем, е, на, да засегнем другите аспекти от е, целия, тази, е, цялата сложна, тази сложна картина. Но ще прави, че без е, е, мост между поколенията и различните групи в е, е, обществото няма да го постигнем. Е, да погледнем само политическото развитие е, през седмицата, като започнем с местните избори в Италия, е, избори в е, Харватия, в е, Испания, референдума в Обединеното кралство. Това, всичко това са признаци на недоверие, на политическа, на демоса към политическата общност. Има пропаст между гражданите и политическия елит. За съжаление, има е, големи е, пропасти и между е, гражданите. Е, това е характерен процес на фрагментация на сегашните е, европейски общества. Е, и тук се крие сериозна опасност трябва да е, имаме силни общности и да изграждаме бъдещето на Европа въз основа на тези общности. Е, е една възможна група. Е, сега те се разделят по професии, региони, нации и така нататък. Но поради различната е, култура, различните е, техники на комуникация, различните езици, те имат свой общ общи знаменатели, общи отправни точки, общи е, герои. И ако се опитаме да ги разберем, ако тръгнем от тук, е, всъщност, е, може би ще намерим решение за Европа. Не искам да кажа, че е, новото послание за Европа е целта, то е средството, то е инструмента. Е, е, което да ни помогне. Вероятно ние ще се приближим до, до решението, но едва ли не вярвам, че ще намерим е, едно решение за бъдещето на Европа на завинаги, защото всичко е в е, непрекъснато се, се променя, но Европа ни предлага именно платформа за дискусия с младото поколение и опита да ги разберем. И мисля, че това е първата фаза първо ни трябва общо разбиране. Е, език, е, на който да говорим и да се разбираме в е, преносния смисъл на думата. Защото днес е, съществува известно несъгласие относно състоянието на Европейския съюз в момента, по причините за кризите, дали кризата е економическа, политическа, социална, криза на ценностите, на, иден, на самоличността. И ако провеждаме широки консултации, широки дискусии, ще можем да открием общите точки, пък и различията, което е не по-маловажно, отколкото е, съгласието и общите моменти. И тогава вече ще имаме добра основа за е, върху която да градим общото бъдеще. И мисля, че това е ролята на новото послание да обедини представители на младеща и да се е, принудим да разбираме проблемите им. Много. Е, това е едно особено поколение. То е не. Е, Той е, е едно поколение, което и, е, и всъщност ако видим е, какви са политическите настроения сега във връзка с кампанията. По-младите в Обединеното кралство. Младите са по-обвързани с европейските ценности. Поколението на Еразъм, например. И там имаме неизползвани възможности но преди всичко трябва да маркираме, да картираме и възможностите и опасностите. И така, благодаря за консултациите, благодаря за а, вашите коментари. Разбира се, благодаря на посланиците за техното ценно, а, техни ценен принос към, към а, дискусията. Благодаря, господин комисар, благодаря и на посланиците и на колегите, които взеха отношение по темата. мисля, че е, можем да се обединим и по отношение на публичните е, радиоразпръскватели, е, телевизионни предаватели, програми. Скоро се срещах с един италиански телевизионен директор и и той каза, че ако искаме младите да видят смисъл в Европа, трябва да им дадем повече възможност да участват, да си сътрудничат в тях. Благодаря много, благодаря на колегите. А сега продължаваме само една минута, за да, да изпратя гостите. Allora, oggi abbiamo ora una importante... Колеги, много важна инициатива имаме сега. Много искахме да се случи това а, в нашата група. А, последната част от заседанието ще бъде за спорта. Смятам, че е много важно да навлезем в подробностите на тази тема и политическата инициатива за спорта да бъде по-силна. Хубаво е да научим и нещо повече по тематиката върху която трябва да създадем предложения. Знаем. Е, <laughs> И така, имаме първи обмен на становища в началото в контекста на един доклад на колегата Такова за интегриран подход на политиката за спорта. Говорим за интегритета, за управлението и така нататък. Има Европейска седмица на спорта, също така, както знаете, през септември. Но тогава ние сме в Страсбург. Аз ще ви поканя после на една изложба. Тя не е свързана с работата на комисията. Извинявайте, малко тишина, ако обичате ако обичате. Да да говорим за интегритета на спорта. Това е нещо много важно, особено имайки предвид случващото се. Виждате какво стана с изключването на руския отбор от Олимпиадата за допинг. Има международни конвенции в този смисъл но явно има нужда и допълнителни действия, както и темата за достъпа и практиката, и практикуването, извинете, на спорт. И сега имаме гости, експерти тук. След встъпителните думи на господин Такола ще им дам думата и ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Хастинг бил е ръководител на работната група за спорта в съвета. Бил всъщност в момента е посланник на Европейската седмица на спорта. Бил е след това колегата от Финландия, който е шампион по хвърляне на копие. След това още един колега, който винаги идва да ни слуша с голямо удоволствие. Ще дам думата на господин Такола за няколко думи и след това ще продължим. Okay. Kiitoksia puheenjohtaja. So I will speak the, use the heavenly language Finnish, so take care. Благодаря, госпожо председател. Е, puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät asiantuntijat, olen saanut 11 vuotta... Благодаря, госпожо председател. Има най-различни е, неща, които съм видял за 11 години в тази комисия. Също така е, имаме развитие на спорта, в което сме се съсредоточили. Имаше бяла книга за това. Е, и много се радвам, че се занимах с този доклад, тъй като това е много важна година за спорта. Имаме най-различни събития. Има Олимпиада в Бразилия, както знаете, шампионата европейския не бива да забравяме, че масовия спорт е всъщност най-важният елемент в спортната политика и той оказва голямо въздействие, тъй като спорт оказва голямо въздействие върху здравето. Много хора страдат от заседнал живот и това е една много сериозна причина също за смъртност. Трябва да прилагаме европейската политика в сферата на спорта. Аз съм се съсредоточил върху три основни въпроса на първо място интегритет, достъпност и всичко свързано с тези две теми. Отправната точка е пирамидалната структура на спорта. Никак не е лесно да се прилага спортната политика. Виждате, имаше различни скандали. Обикновено те уронват престижа на спорта. Имаме нужда от прозрачност при вземането на решения и ясни източници на финансиране. Интегритетът е, може да се възприема само когато има ясни критерии, които да са приложими към всякакъв вид финансиране. Отново е, масовият спорт е изключително важен тук. Сега достъп. Достъпът също е много важен. В доклада се занимавам с това, занимавам се също с насилието при спорта, на футболните стадиони, на шампионатите. Знаете, че все още има такива а, изтъпления. А, трябва да има нулева толерантност към такъв тип насилие. А, има и доста неща, които се случиха, що се отнася до допинга. И там също трябва да има много сериозна политика, строга, срещу всякакъв вид манипулиране на резултатите, тъй като това опетнява реномето на спорта. Това е много важен фактор в спортната политика. Трябва да насърчим хората да участват, особено хората с увреждания и тук Европейският е, съюз е, може да бъде много ва... да изиграе много важна роля. Училището също е много важна, е, важен етап в развитието на спорта. Имаме криза в Европа и как може да използваме спорта, например, за беженци или търсещи убежище. Това може би е един добър път за интеграция. Трябва да видим също така как можем да подкрепим спорта на европейско ниво и по-специално онези, които искат да развият кариера в а, спорта. И затова говорим и за двойни кариери. Еразъм Плюс е, играе много важна роля в този смисъл и а, особено за треньорите. Ще разпратя текст колеги, очаквам да чуя вашите идеи към моя доклад. Благодаря. Първо презентацията, първото изказване е на господин Александър Хастин. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Благодаря за поканата да споделя мнението си за приоритетите по младеща, младеща и интегрирания подход към политиката за спорта в 5 е, до 7 минути трябва да го направя. Това е доста сложно. Чувствам се като е, Пенелопа е, в, от гръцката митология и правя, да правя тази сутрин това, което трябваше да правя с нощни. Трябва три теми да обвържа интегритет, управление и достъпност. Но ако позволите, ще говоря на френски и мисля, че по-лесно ще се изразявам. Нямах много затруднения да подготвя изказването си днес. Имах нужда само от това да погледам телевизия през последните месеци. Корупция, която засегна председатели на международни федерации, това показа, че корупцията е или е била определен метод на управление, има допинг афери, които са във връзка понякога с корупция, манипулация на състезания, както и случаи на насилие върху фенове на настоящото първенство. Необходимо е в такива случаи да има много тясно сътрудничество за обмен на информация между органите и съответно частните спортни ръководства, за да се приложат и трите конвенции в Европа за борба срещу тези явления. Има и подкупи, които също подкрепят е, тези подозрения за корупция. Всичко това, разбира се, подкопава е, правата на, на, на човека. Става въпрос за правата на жените, правата на непълнолетните лица, правата на други, други групи населения. По-нататък за достъпа. Тук също не ми беше трудно. Достатъчно беше да се погледат, е, погледа телевизия, да се видят някои мачове някои спортисти преди 20 години са били беженци, а днес са в е, отборите на Австрия, на Харватия и на други, или на Швеция. Това показва, че спорта може да доведе до промяна на е, облика е, сред населението на тези беженци и да се покаже, че спорта наистина е възможност за социална интеграция. Отвъд това, което видях по телевизията наскоро, има също така в тази област и доста неща, които трябва да се кажат. Например, европейския модел на спорта, който днес е пред предизвикателство и оспорван от различни жалби. Например, в фигурното парзалене има такава жалба, както и в баскетбола. Няма да навлизам тук в подробности. Тези, които се интересуват от спорта, познават това е, дело за базоскоростното парзалене. Е, но и за затворената лига по баскетбол. Рискът е да изчезне принципа за насърчаване, но също така и да изчезне солидарността в професионалния спорт и в любителския спорт. Още нещо, което виждате на екрана, става въпрос за собствеността на спортистите. Това също нарушава почтеността на състезанията, но е подкопава и достоинството на атлетите. Още има и други причини, които е, налагат наистина да създадем тази седмица за спорта, за насърчаване на спорта. Това, което наричам аз също добро управление е, е темата за свръхвъоръжение, така наречен от мен за организация на е, свръхсъстезания, на много големи стадиони, много големи състезания и економически модели за организация на тези събития, които в крайна сметка, като се погледне, Основните печалби се приватизират от е, спортните организатори, а цената се плаща от е, обществеността. Във връзка с достъпа и ще приключа много бързо, но преди достъпа, ако трябва да говорим за финансиране, мисля, че в областта на финансиране в най-широк смисъл, клубове, инфраструктури, но и борбата срещу допинга, и манипулацията на резултатите, трябва да се предвидат нови видове финансиране на спорта, защото публичното финансиране е все по-низко, все по-слабо и методите на финансиране трябва да смесят и международните федерации, операторите на залагания и спонсори. Още нещо, което трябва да се повдигне в случая за добро управление, финансиране и почтеност – е във връзка с клубовете. Спонсорите и най-добрите инвеститори в крайна сметка се насочват само към най-високото равнище на спорта. Във връзка с достъпа, тук съм разграничил два вида достъп. Първата част е достъпа до на лицата, на индивидите към, до спорта и организацията на спорта. Това е много широка група, включва жените, гей и лесбийската общност, както и е, хората с увреждания, затворници, бежанци и така нататък. Няма да навлизам тук подробности. Е, ясно е, че момичетата обикновено по-малко спортуват и по-рано спират и съответно и не са толкова в ръководството на клубовете. Е, винаги е много трудно също така един беженец да го включите в официален отбор, докато няма съответното разрешително от е, държавата по происход. Много е трудно също така за национално име да се възползва от двойната кариера, от системите за двойна кариера, е, от държави, е, чието гражданство той няма. Другата група е достъпа на е, малолетни и непълнолетни. Това е много важна тема, според мен. Става въпрос за закрила срещу турмоз, срещу физическа експлуатация, срещу свръхнатоварване, срещу проблемите с трансфера срещу проблемите с оборудването и от е, ежедневието. Тук става въпрос за практика с много е, малки деца, дори още от детската градина и от яслите, но до университета. Във връзка с достъпа също трябва да се говори за двойната кариера. Въпросите свързани с това какво е, прави атлета след края на кариерата, всички тези механизми за реквалификация. Трябва да се говори отново за достъп до професията спортен агент. Днес това не е регулирана професия и не се говори вече за нея, но това продължава да бъде проблем. Още един въпрос тук за достъпа, който заслужава внимание, е признаването на квалификациите, на сертификатите, на дипломите, на възпитателите, на треньорите и така нататък. Пак във връзка с достъпа, както ви казах – Говорих за достъпа на лицата, личния достъп. Не знам дали го разбирате, но става въпрос и за достъп до спортно съдържание. Тук се говори за незаконен стриминг на спортни прояви и на териториалност и на права на собственост. И накрая, може би в, за заключение, за да не повлиявам на вашето, вашия доклад, нито по, за начина по който той ще бъде напишен, но мисля, че това, което е интересно, е да се навлезе в сърцевината на нещата. Всичко това, което още не е анализирано. Защото основните проблеми на спорта, за тях имаме някаква представа, някаква холистична представа. Всички познаваме корупцията, манипулацията, допинга и така нататък. Но има някои неща, които трябва да се задълбаят. Например, въпроса за двойната кариера. Много държа на това. Днес студент, който иска да замине в чужбина, за да спортува, да, да тренира и да учи, за него това е на практика невъзможно. И естествено, че е много странно една федерация да тръгне да тренира човек, който утре ще бъде негов конкурент. Така че да се създаде един вид разъм за такива атлети, млади атлети, би било добре. Във връзка с насилието, една международна база данни би могла да бъде много, много добро решение. И за заключение бих казал, че всичко това трябва да се направи според мен, разбира се, ангажирам само себе си, в рамките на две граници. Първо в сътрудничество с спортните движения и второ в границите на онова, което Европейския съюз може да направи в сътрудничество с спортното движение. Защо настоявам? Защото Колкото и да се критикува, все пак си мисля, че това е единствения начин да се защитава солидарността, честността в спорта, за разлика от всички други организации, които гледат на това само от комерциална гледна точка. Благодаря. Много ви благодаря. Много интересно изказване, синтез, дава ни една много искрена картина нещата не изглеждат много розови, но от друга страна са и окоръжителни. Веднага след това, тъй като целият следобят е посветен на спорта, ще имаме представяне на едно изследване, което поискахме от своите партньори за двойната кариера в спорта. Ще ви дадем копия, тъй като цитирахте тази тема новите, младите спортисти, за да може да се запознаете. Давам думата на господин Табио Кориус, посланник на Седмицата на спорта. Заповядайте. Заповядайте. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta saapua. Госпожо председател, благодаря ви за поканата Спортът е, като сектор се разраства и в Европа, и в света. Ето защо се налага да отговорим на редица въпроси, които са е, в общественото съзнание. Каква е общата политика по спорта в Европа? Каква трябва да изглежда, как трябва да изглежда тя? Две неща ми хрумбат в отговор на този въпрос. Спортът като начин на живот и спорта като начин да се стимулира е, здравето е, и да се поддържа е, добър стандарт на живот. Е, характерно за сегашното поколение е доста пасивен, физически пасивен живот. Втората свързана с това тема да се насърчават и развиват талантите, които притежават много мнозина млади хора. Това може да става чрез спорта, е, като помагаме и на аматьорските и професионалните спортисти да се развиват. Е, е, първо по спорта като средство за поддържане на здравето и е, добър начин на живот. Би трябвало да погледнем на тези въпроси и вертикално, и хоризонтално. да видим по какви начини може да се поддържа сътрудничество между отделните асоциации, вертикално, би трябвало да помислим и да огледаме различните международни организации, дали те са в състояние да излизат с нови правила, инструкции, дали държат моркова и пръчката, за да насърчават истинския спорт. Трябва да намерим и международни правила и е, лидерство, за да се развива спорта както трябва. Първо трябва обаче да погледнем е, как стоят нещата на местно равнище. Спорт е близо до хората е, спорт, е, човек спортува в своя квартал с близки, с приятели, в семейството, сам, ако щете. В хоризонтален план трябва да стимулираме международна дискусия между различните отрасли, сектори, организации и сътрудничество, както и е, създаването на общи правила за спорта. Това означава да се въвлекат и други сектори, като е образование, здравеопазване, е, да не, а също така и околната среда, економиката, културата – Една хоризонтална дискусия по тази тема трябва да се води и на местно равнище, на равнище община, е, град, село. Само по този начин ще имаме една пълна картина на това, което се случва в спорта. Друг въпрос, когато е, развиваме спорта, е ресурсите. Бих искал да помислим за три източника. чрез които може да се допринесе за развитието на спорта, би трябвало в, този, в това отношение да, да участват всички, да въвличаме всички. Всеки може да реши сам за себе си как ще участва как е, да участват младите хора или въобще как различните е, групи на обществото, в обществото е, ще участват. Отрешаващо значение, разбира се, и правилното администриране, добрата администрация. Трябва ни добра лидерство. Колегата до мен цитира няколко лоши примери на лоша администрация лошо администриране, е, на което е, сме, бяхме свидетели неодавна. Образованието е, тук също играе важна роля. Това беше едната група ресурси, най-общо казано. Втората са условията, при които хората се ангажират в спорта, особено на местно равнище. Поддържаме връзки с различни е, организации, местни органи, училища. Е, трябва да има връзки между всичките тези е, нива и те са от решаващо значение в отдалните страни. Например, различните детски площадки, спортни съоръжения, ако те са лесно достъпни, безплатни за децата, това е чудесно. Трябва да се развива допълнително туризъм, е, дизъм, Трето, економическите ресурси. Не бива да пренебрегваме и този въпрос. Тук ни трябва и е, подкрепа и от частни, и от публичния сектор. Това ни навежда веднага на въпроса за законодателството, а именно данъчно законодателство, здравоопазване, образование – законодателство в тези области, екологично такова. което на свой ред предполага международни норми по, е, в областта на спорта. Трябва да потърсим начини да намерим финансиране и да разнообразим източниците на финансиране. Искам да премина към един друг е, въпрос е, зрителския спорт. Тези е, шампионати, олимпийски игри, футболни първенства, професионален спорт. Другия важен сектор е масовия спорт, участие, възможността за всички, независимо от възрастта, да участват и е, да подобрява, да работят за своето здраве по този начин. И в заключение, важно е да имаме добро администриране, добро лидерство. Спорта трябва да, да е, се развива хоризонтално, по начина по който казах, да има добър обмен и на, в, в рамките на една страна на Съюза и е, в международен план. Много благодаря. Съжалявам, но времето ни притиска. Много беше интересно това, което казахте, разбира се. Аз лично а, е, смятам, че трябва да имаме две цели. Зрителите, които не практикуват, и самите спортисти. Според мен спортната практика а, може да доведе и до предотвратяване до насилите, как, на насилието, както и недоброто поведение на спортните фенове. Ако тренираха малко повече, може би нямаше да е точно така. А, сега представителя на Европейската комисия за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Както чувате вече, аз ще се изкажа на френски. Първо бих искал да кажа, че от страна на комисията ние гледаме много положително на идеята за този доклад по спорта, по почтеността, по доброто управление и по достъпа. Преди няколко години в същата комисия един друг доклад бе прият, бяхме го нарекли доклад ФИСА. Този доклад наистина много ни помогна и всъщност вдъхнови много действия, които бяха предприяти в последствие. Едно от тези най-зрелищни действия беше именно тази седмица на спорта, в която се участва активно. Ние желаем същия успех и същата амбиция за този доклад и ще работим за това. Второто ми встъпление е, че моментът е идеален. Докладчика има много късмет в случая, защото този доклад, именно заради момента, има способността да повлияе наистина. Ако разбирам добре, след няколко месеца, може би в началото на следващата година ще бъде прият, т.е. в момент, в който се договаря плана на Европейския съюз за спорта 2017-2020 в момент, в който ще се обмисля следващото поколение програми Еразъм Плюс в областта на спорта, така че наистина много сериозен потенциал за влияние и ще бъде захранен, ако мога така да кажа, от докладите, които ще се появят след няколко дни от две групи на високо равнище по инициатива на комисара Наврачич за спортната дипломация – и други, които ще бъдат пълни с идеи, които могат да ви заинтересуват и вас и докладчика. Така че наистина моментът е идеален. Това ще позволи на доклада да има сериозно въздействие. Сега съвсем накратко темите. Мисля, че докладчика господин Такула посочи ключовите е, актуални въпроси. Управлението, разбира се, знаете, че в комисията ние искаме да дадем своя принос по тази тема в рамките, които бяха припомнени от моя колега Александър Юстинг в рамките на правомощията и автономията, разбира се, на спортните организации, но мислим, че със заедно с вашата помощ ще можем да направим такъв принос. На 15 септември, искам да спомена, комисара Навраче ще организира конференция за доброто управление. Там ще покани европейските спортни организации ще ги прикани да се ангажират е, за подобрение на тяхното управление. Говорихте и за двойната кариера. Съвместимостта всъщност между спорта и професионална кариера. Спорт и работа или спорт и учене. Това също е тема, която силно ни интересува. Спомням си една конференция под Люксембургско председателство, когато наистина един е, атлет от много високо равнище каза, аз случа в е, Обединеното кралство и нямам достъп до същите спортни инсталации, до които имат достъп моите е, спортистите, които, с които се съревновавам. Така че наистина съществува проблем и по този проблем ние сме готови да работим с вас. Достъп мобилността, разбира се. Тук също е интересно, че подчертавате този момент. Защото в Еразъм плюс спорт знаете много добре, че мобилността я няма. Това е избор от преди няколко години. Просто не можехме да се занимаваме с всичко, но в следващото поколение програми този доклад именно може да ни накара да настояваме и това е ключов момент в е, това измерение за спорта в Европейския съюз. Тук колегата ми Александър спомена и друго нещо важно. Съществуват международни конвенции на съвета на Европа за матчфиксинг, така наречения матчфиксинг, за насилието около стадионите и за допинга. Европейския съюз е включен така или иначе в е, тези процеси. Е, понякога чрез подпис и ратификация, например Конвенцията за матчфиксинг. Очакваме много от вас в тази област и последният момент, за който ще говоря, е насърчаването на е, базовия спорт. Тук също имаме амбиции. Еразъм Плюс предвижда приоритетът да бъде върху тази част от спорта. Постоянно ни се казва, че не правим достатъчно. Готови сме да се вслушаме и да направим нещо повече. Така че ще очакваме идеите, които ще възникнат в този доклад, за да видим как да насърчим именно базовия спорт. Масовия спорт. Тук ще спра, госпожо председател. Мисля, че на този етап просто искам да потвърдя нашия интерес към тези ключови аспекти и да ви потвърдя, че ние сме готови да помагаме за изготвянето на този доклад. Благодаря. Благодаря ви. Съгласни сме, че наистина вече има добра основа. Оттам тръгнаха и политиките на комисията, доклада ФИЗАС, цялата раб... комисия помогна а, при предишния мандат. Докладът на колегата Такола имаме, който се съсредоточава върху три важни въпроса по които трябва да се работи. Правното основание дава възможност за определени действия, но ние сме убедени, че може да се направи повече. Така че продължавайте и вие. Стратегически е момента, в който да можем да се намесим, мейки предвид бъдещия план от 2017 до 2020. Давам думата сега на колегите, които я поискаха. Те са докладчици в сянка. Започвам с колегата Неков, който поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с казаното от господин Такола и нашите гости. Смятам, че трябва да се опитаме Еразъм да е отворен за младите атлети и спортисти. Другият колега а, говореше за добро управление, обучение и условия чрез площадки и игрища. Аз искам да представя мнението на госпожа Мици, която е докладчик в сянка от името на социалистите. Тя смята, че спортът играе важна роля за европейската економика и за милиарди хора по света – всички следим с голям интерес Европейския шампионат. По-късно тази година ще проследим и Южната Олимпиада в Рио. Такива спортни събития са една възможност да се отбележат постиженията в спорта. Те предизвикват голямо внимание на обществеността, заинтересованите страни и могат да вдъхнюват и млади, и възрастни, за да участват те в спортна дейност. Практикуването на спорт води до социално взаимодействие и добро здраве. Насърчаването на спорта е важно не само, що се отнася до физическото развитие, но що се отнася и до социалните ценности, като например екипния дух, справедливата конкуренция, толерантност, солидарност. За съжаление, когато има големи спортни събития, виждаме и грозното лице на спорта – Казаха го и гостите. Медиите все повече говорят за измами, уреждане на мачове, допинг, корупционни скандали в международни спортни организации, спортни клубове, насилие на феновете в стадионите и сред различните фенове от е, двата отбора, проблеми с сигурността, с безопасността. Такъв проблем може да бъде вируса Зика, терористичните нападения и заплахи. Е, доклад трябва да включи всичко това. Международните състезания, европейските състезания, спортния сектор като цяло трябва да бъдат пример за прозрачност и добро управление. Трябва да има отчетност и устойчивост. В този контекст аз се надявам, че докладчикът ще включи в проекто доклада препоръки за борбата срещу допинга, както и трафика с допингови субстанции в спортния свят. Трябва да има минимални стандарти за стадионите, за да могат да бъдат сигурни и спортистите, и зрителите, че са в безопасност. Трябва да има борба срещу расизма, липсата на толерантност и така нататък. Трябва да има кариерно развитие за младите хора – за да може високия спорт да не пречи на масовия спорт. Трябва да се насърчава спорта в училище, на международно ниво. Моля да приключвате. Имам нужда от половин минута. Нужни са ефикасни действия за е, борба с корупцията в спорта. Трябва да има финансов надзор, отчетност, насърчаване на международни правила за прехвърляне на играчи и превенция на уреждането на мачове и незаконното залагане на мачове. Медиите не бива да експлуатират аудиовизуалните права за спортни състезания. Още нещо. Големите спортни събития в Европейския съюз са все по-малко. Европейските граждани като че ли не искат да са домакини на такива събития. И в Европа, ако все повече организираме такива, това ще помогне на всички нива и национално и европейско. Ще се покачат и европейските стандарти. Благодаря ви, госпожо Коста. Благодарим на колегата Мици, но аз си обещах да прочета всичко, каза господин Неков. Да, благодаря на колегите. Колегата Звер. Искам да припомня, че колегата Звер отговаря и е докладчик по Разъм Плюс. Представител, аз не бом тако артикулирано говоря, като господ. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Първо, много се радвам, е, че е, моя колега пое този доклад, който е много важен наистина той ще е, говори езика на свободата и е, толерантността. Това са стойности, които са важни за множеството хора и спорта олицетворява всичко това. Спорта е нещо хубаво и положително, излишно е да го казваме, но той има и друга страна. Комерциалният спорт – се превърна в една крупна индустрия, една спортна индустрия и това е един важен економически е, е, сектор, свързан с много работни места. Спортът представлява и е, една важна част от економически от БВП. Е, с него са свързани е, крупни международни концерни Бих искал да добавя е, опита си, е, експертния опит е, към този доклад и благодаря за вашите мнения и становища. Както казах, спорта има и тъмни страни, незаконни залагания, договарения, корупция, допинг. Допинга е едно явление, което е, отдавна, с което отдавна се бори Европейския съюз Имаме Световна организация по, е, за борба с допинга, антидопинга организация от 2008 година. Тя е, е, е член на ВАДЕ. И аз обаче им ще се сблъска с големи трудности в, борбата с, в работата си с тази организация. ВАДА трябва да сили работата си, трябва да открие повече лаборатории по цял свят. Европа има преднина в това отношение с факта, че много лаборатории се намират в Европа, но има много и ниши в Русия, например, където антидопинговата политика до които не стига. И именно тук ВАДА трябва да засили своето действие. Зная, че е, този доклад е в, е, се намира в добри ръце и това ме прави оптимист. Колегата Демато, моля. Президенте, in questa sede sono certa che sussista una consapevolezza. Благодаря, госпожо председател. Всички сме убедени в е, необходимостта да се засили влиянието на спорта в Европа, за да се за да се засилят е, положителните му ефекти. Това спортно възпитание е обединяващо също. То позволява на хората да бъдат заедно въпреки различията си. Спортната практика би трябвало да се е, определи като физическо възпитание и да започне още в началното училище. Абсолютно необходимо е да се подготви квалификацията на преподавателския персонал, който ще извършва това висическо възпитание. Това трябва да бъде идентифицирана добра практика. Като че ли с минаването на времето този подход като запада. Мисля, че трябва да има последователност и трябва да се върви в правилната посока. Сега уредените матчове, финансовите измами в професионалния спорт, е, това засегна много държави членки и всъщност това е една рана на истинския здрав е, дух на спорта и феновете. Много често нещата са пряко свързани и с криминални организации, дори и с мафиотски организации. Това са неща, които са се инфилтрирали и се възползват от неефикасността на нормите, за да се възползват от системата. Системата е извън контрол, като че ли, и за това се успяват да перат пари чрез спорта. Синдикални асоциации говорят за това, че тези криминални действия често а, също са свързани с сплашвания на спортистите. Нужна е нормативна рамка, която да защитава наистина спортистите. Като че ли институциите не хаят? Европейския съюз не е подписал Конвенцията на съвета на Европа за манипулирането на спортни състезания. Трябва да има ясна рамка, а такава няма, за, рам... за мерки, които да водят до по-голяма прозрачност на финансовото управление на спорта. Трябва да се сложат тавани на заплащанията на спортистите, на треньорите, на менеджерите и независими етични комисии. Нужно е ново управление на спорта. Принципите трябва да бъдат в центъра на оперативната философия. Трябва да имаме кураж, да имаме инструменти, защото до сега нямахме. И трябва да действаме последователно, за да може спорта на всички нива да доведе до своята истинска социална функция и тогава ще се подобри ситуацията. Нужна е нова спортна култура, която и да е нова, но и антична, за да може всички да направим така, че да не се ползва допинг, защото това само вреди на здравето на спортистите и уронва ценностите на спорта. Това са част от темите, които ние ще повдигнем пред докладчика и ще направим предложения. Благодаря. Сега давам думата на колегата Вента. Той е шампион по хандбал. Поляк. В три отбора е играл и в Польша, и в Испания, и в Германия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това похвално представяне, което ми направихте. Аз имах удоволствието да чуя и олимпийски спортист, който продължава да бъде ангажиран в областта на спорта. Сега, мисля, че всички сме убедени, няма нужда да се убеждаваме, че спортът наистина е същинско средство за засилване на европейските ценности. Имаме нужда от това в момента. От европейска гледна точка спорта обаче може да изиграе и друга роля. Да се постигнат цели, свързани с външната политика на Европа. Мисля, че има също така огромен потенциал в спорта за политиката за развитие. Благодарение, между другото, на сътрудничеството с комисар Наврачич, успяхме да определим спорта като интеграционен елемент за бежанците и това работи доста добре. Това са положителните аспекти. Но има и друго. Благодаря, че споменахте за силата на дипломацията в случая. Говореше се за двойната кариера, говореше се за еразъм днес, тук говори се за потенциала на спорта. Мисля, че дипломацията наистина трябва да бъде посочена като съществен елемент. И без да навлизаме в подробности, защото не разполагаме с достатъчно време, но по въпроса за достъпа, чу се да се говори за автономията на големите спортни организации. Как виждате тази автономия в светлината на футболното първенство в момента? Може би това е малко по-прозрачна организация, но когато говорим за международните инстанции, много често имаме проблеми именно с прозрачността. Има управленски сили, така да ги наречем, които възпрепятстват именно прозрачността или диалога или обмена на информация. Понякога има прекалено много автономия в спортните инстанции и в крайна сметка в големите спортни инстанции се сблъскваме с проблеми. Благодаря. Господин Джамбаски. Защото ще си тръгнат преводачите. Председател, имам удоволствието да, да изнеса това становище от името на колегата Макларкин, която е докладчик Сянка от името на ЕКРА, Разбира се, нямам нито нейния чар, нито тембър, но все пак ще ви трябва въображение да си представяте, като слушате че слушате нея. Уважаеми колеги, колеги докладчици Сянка, за мен е удоволствие да имам възможността да участвам в изготвянето на този доклад. Спортът и специално масовият спорт е важна тема за мен и се радвам да видя доклад, който подкрепя тази тема. Силно вярвам, че праволичалното предложение на ЕКР по отношение на спорта може да бъде включено в този по-широкохватен доклад по собствена инициатива. Бих желала да подчертая няколко области, които бихме искали да бъдат включени на първо място, по мое мнение, докладът на колегата Фисас от 2011 година обръща твърде много внимание на професионалните спортове, в частност на футбола. Ще се радвам да видя един доклад, отнасящ се до повече спортове, ориентиран към области, където този парламент може да допринесе, а това се случва именно на местно равнище. Това трябва да бъде фокуса на нашето внимание, особено имайки преди финансирането на новия Разъм Плюс. Предложението на НЕКР е да се опита да използва тази годишната оценка за усъвършенстване на Разъм Плюс да се гарантира, че разходите на ЕС отиват именно в секторите, в които най-много се нуждаят от тях – които имат най-голямо влияние при изграждането на положителни модели за поддържание, който се показа подкрепа с добро спортно управление и най-важното младите хора да получат възможност да стават активни. Уважаеми колеги, приключвам тук, за да спеста от времето. Това беше становище от името на колегата Ема Макларки. благодаря ви за вниманието. E благодаря съвсем накратко, защото наистина колегите казаха много от нещата. Искам да благодаря на комисията и да насърча комисията в дейностите по е, възпитанието. Но това, което липсва, са инвестициите. Защото всички са съгласни, че инфраструктурата е много важна. Ако не разполагаме с условия, то не може да се упражнява спорт. Затова бих искала да насърча подчертаването в програмите именно на развитието на спортна инфраструктура. Това, което искаме е да, е, да осигурим защита срещу допинга и срещу уреждането на мачове, защото това наистина са проблеми, е, които подкопават всичко и то на световно равнище, но ние можем да изиграем много важна роля именно на световно равнище и за това ви насърчавам. Всички ние тук е, подкрепяме вашата дейност. Благодаря. Have... Исках да попитам дали искате нещо да кажете отново, но имаме само 5 минути, така че ако наистина имате нещо да кажете, вие решавате, но много бързо. Okay. Écoutez, je Вижте, госпожо председател, аз дори няма да използвам Извинявайте, Тако, ти искаше да кажеш нещо сега или кога ще го кажеш? Прецени кога. Благодаря, госпожо председател. For my role now is to be the humble listener and I Записал съм си казаното от колегите, така че няма проблем. Благодаря ти. Заповядайте. Donc, merci. И така, благодаря, госпожо председател. Точно исках да кажа, че аз дори няма да използвам времето си, защото господин Такула каза, че е тук за да слуша, ние сме тук за да подпомагаме. Това именно ще правим следващите месеци. Благодаря. I'm fine. <laughs> fine, fine. Bene, io credo che... Добре. Тази среща днес показа колко е необходима една силна инициатива, открита инициатива, съсредоточена върху конкретни аспекти, които са основни, за да може спорта да има ясно бъдеще. Много от нещата, които казахте, ще са много ценни за докладчика, за докладчиците в Сянка и се надявам на добро сътрудничество с Европейската комисия. Надявам се да не загубим и експертите. Те трябва да ни помогнат да направим този доклад, за да има наистина един добър диалог. Благодаря ви, благодаря ви за присъствието, благодаря на всички колеги, които са тук. Обедена съм, че темата вълнува всички. Аз не обичам думата а, спорт, по-важен и по-малък. спорт е един, той е важен целия. И така ще дам думата на двете дами, които трябва да дойдат тук. Къде са? Заповядайте. Allora, noi abbiamo questa interessantissima... Започваме много е интересно изследване, което много искахме да бъде организирано. Вижда се колко е важна темата за двойната кариера в спорта. Колегите още са тук, много ги благодаря. Оставете още половин час, половин час, за да чуете и да участвате в това представяне.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 Sì, allora. sì, come vuole. No, no, assolutamente, è eh, assolutamente eh, consentito. Allora, eh, io presento... И така искам да ви представя нашите гости. Имаме двете авторки, Лаура Капраника и Флавия Гуидотти. Десет минути за изследванията и след това нашите въпроси. Може да решите на какъв език да говорите, няма проблем. Слайдовете са на английски, така че както прецените, госпожо професор Капраника, няма да добавям нищо. Повече давам ви думата. За да бъда по-синтетична, ще, бъда на, ще говоря на италиански. E ще говорим за образованието и спорта. Ще се занимавам с тази тема заедно, макар че спорт и образованието са два сектора, които са съвсем различни. Говорят на съвсем различни езици и много често дори нямат точки за контакт между тези две, два сектора. Говорим за двойна кариера. А защо двойна кариера? Имаме предвид способността на човек да комбинира една или повече кариери. От една страна спорт, например, и от друга страна образователна кариера. Или пък да се занимава с някакъв вид, с друг вид работа. Не всички спортове дават възможност на атлетите да се издържат с средствата от спортна дейност. Представянето се състои от 7 части. Слайдовете са доста гъсти. Аз ще се опитам да ги синтетизирам максимално. Няма да говоря много за ролята на спорта, тъй като вие сте запознати и мисля, че е ясна тази роля. Искам само да ви припомня, че имайки предвид основното събитие тази седмица в Европа, ще имаме възможност да видим много спортове, които не са толкова част от ежедневието ни, но които имат нужда също от отдаване и много време за да се постигнат е, съответните нива. И ще имаме тази възможност да видим много спортове на Олимпийските игри. А, наскоро имаше младежки Олимпийски игри и това слага и положителен, и е толкова положителен въпрос за защитата и развитието на младите атлети. Атлетът е важен, защото нацията се идентифицира с него, има социална стойност. Но бива да забравяме, че много атлети имат основна роля в социалния живот и дори като политици или менеджери. Така че спортистите, които са могли да съчетаят образованието си с всичко това, което е свързано с умения за живот, играят важна роля в обществото след това. Още един аспект. Компетентностите в сферата на спорта по принцип те са наследство на държавите членки, т.е. имаме калейдоскоп от ситуации, и макар, че говорим за образование и спорт, всъщност говорим и за двете заедно, но така крием големите разлики, защото в някои държави има достъп до спорта, който е много лесен, още от училище, докато други нямат нито в началното училище, нито по-нататък физическо възпитание. Трябва да се говори по този въпрос и мисля, че в рамките на Европейския съюз може да има такава възможност в многообразието да се намери повод, да се намерят нови решения, иноваторски решения, дори от е, гледна точка на спорта и образованието, за да може европейската култура да расте. В момента е не е ясно явлението спорт. Няма ясни термини. Дори компетентностите не са ясни, отговорностите не са ясни, така че и цифрите не са ясни и нямаме съответни цифри, които да ни дадат възможност да идентифицираме феномена в неговата цялост. Нещо друго, което трябва да вземем предвид е, че спортистът е уникум. Какво означава това? Означава, че в момента, в който ние го признаем като спортист, ние забравяме, че той има път за себе си, защото елитният спортист не импровизира, той се изгражда. За да изградим такъв спортист, ние трябва да разберем всички фази, още от самото начало, от първия достъп на спорта, след това до развитието, след това подкрепата, подкрепата извинете, за таланта, до спортната кариера, която може да бъде прекъсната във всеки един момент, посредством някакъв вид травма. Това е сериозен проблем, който трябва да се разглежда като едно цяло. Преди да се разбере обаче проблема, и да се въведе този атлет или спортист, на когото сме отнели възможността да се учи като обикновен гражданин на пазара на труда. Това е един великолепен слайд, който бе представен от Human Resource Group на Европейската комисия. Става дума за обучението, потребностите на спорта и потребностите от образование. Започваме от началното училище, средното училище и така нататък. След това университет. Спортистът трябва да избира. Или избира да следва спортния си талант и много често да остави на заден плат образованието – това е често избор на мъжете или пък да се учи за бъдещето и съответно изостава спортния, изоставя спортния си талант и започва да учи. Тук вече жените повече правят този избор. Това означава, че ние губим много ресурси от жените. И това е нещо ужасяващо и ако ние не го подкрепим на ниво управление. Извинявайте, че го казвам, но много често управлението подкрепя мъжа, то тогава трудно ще разберем феномена. Различните заинтересовани страни, които участват в кариерата, двойната кариера на атлета, в центъра е самия спортист. Но всички хора, които са около това микроизмерение, микросвят на спортиста, родители, близки, треньори, менеджери, колеги, съученици, съотборници. Всичко това е изключително важно. И тук се добавя организационното измерение – е, например, училището, спортната организация, които ако не говорят помежду си, намират в спортиста изкупителната жертва. След това, политическото измерение на ниво политика за спорта, национална политика е европейска. Вие сте на европейско ниво, вие сте тези, които можете да се опитате да окажете въздействие, да препоръчате, нека кажем, какво да се прави, защото политиките, разбира се, са в ръцете на държавите членки. Така че това не е едно отделно лице, става дума за екипна работа. Аз съм тренирала екипно, екипен спорт и в университета, и в научната работа. Това са екипни занимания. Работи цял екип. Вторната кариера е още повече нещо такова, защото събира, обединява различни сектори. Има отлични примери в някои държави – Австрия, Белгия, Испания, Франция, Англия. Голямата част от олимпийските медалисти имат двойни кариери във Франция и в Англия, т.е. имат възможност да бъдат университетски студенти и съответно да вземат медали на Олимпиадите. Тези пет държави обаче – нямат един и същи подход. Това означава, че няма способ, няма начин за разрешаване на проблема. Трябва да сме отворени към диалога, да променим визията си, която е доста ограничена. Затова тук е важно да се създават мрежи, връзки. Аз съм председател на ЕАС, Европейска мрежа на спортистите студенти. Основа се 2004 година, която беше Европейска година на спорта. Всяка година а, се организира една годишна конференция, където онези, които координират европейските проекти, се срещат и e могат да поговорят, да споделят идеи, опит и резултати. Тази мрежа събира спортните асоциации и образователните институции. И това е пълна възможност за контакт и за говорене на тези различни езици. Ще ходим в дома на дядо Коледа. Ще си направим списъка за дядо Коледа и лично ще му го занесем, защото там, като отидем при тях, той ще е там. Европа диверсе diverse. Е, Политиките в Европа са различни. 2010 година бяха включени в едно изследване, което бе поръчано от Европа. И там се виждат четири типологии държави, които централно се регулират, държави, в които има централна регулиране на спорта, други държави, където няма никакво помощ е, за студента-атлет, който трябва сам да се справя или едва ли не да се крие на моменти или да взема решения сам. Но това е една ситуация, която се развива. Австрия, например, това е държава без регулация. Вече нещата се променят. Ще е добре да се опитаме да разберем дали тази тенденция се следва и от други държави. Е, има различни системи. Те са каталогирани в четири категории, но не казвам, че всяка държава има система като на другата. Не, Често и просто казваме, че държавата регламентира със съответно законодателство положението. Пътят на двойната кариера зависи много от образователната национална система, от спортните политики в национален план и конкретния спорт, защото има различни видове спорт и правилата при тях са различни, по различен начин се тренират, по друг начин се поправят състезанията при всеки вид спорт и това оказва своето въздействие върху двойната кариера. Още един аспект. Студентът, спортист, който е признат като такъв, е различен във всяка една държава. Може да има право на някои услуги в една държава, на същото ниво, своя опонент на европейски шампионат може въобще да не бъде признат и да няма никакви права в своята държава. Така че е нужна ясна дефиниция на това кой е студент-спортист, как се развива и как става елитен спортист и са нужни също критерии за правоучастие. Eh, un altro aspetto è che anche i ehm, percorsi educativi e sportivi. Още е, нещо. Биват различни пътищата на спортиста атлет, зависимост и от съответния индивид. Е, има нужда от голяма гъвкавост и от образователната институция и от а често това е автономна образователна институция, е трудно да се намерят альтернативни решения. Но и а, от спортната организация трябва да се търсят тези решения. Друг аспект трябва да съществува процес на контрол и мониторинг на развитието на това явление. За съжаление няма нито определения, нито инструменти, нито органи, тези органи трябва да са външни, защото ако са вътре, ако са вътре в образователната система или спортната система, могат да бъдат изкривени техните решения. Един друг важен аспект е да се разбере как може да се издават удостоверения или сертификати. 18 са проектите, които бяха финансирани от Европейския съюз. Е, част от тях не са завършили, нито един от тях не се занимава с мониторинг. А мониторингът трябва да се прави с пилотни проекти, тъй като положенията в отделните държави са различни. И затова ми се иска това да е част от вашата програма. Други аспекти. Виждам, че времето напредва. Има нови изследвания, които бяха финансирани от Европейския съюз. Един от тях е за минималните изисквания за двойна кариера, услугите, които трябва да се предоставят. И отново се казва, че се... трябва да има съсредоточаване върху мониторинг. Така че пак подчертавам този аспект – мониторинг. И накрая спортистът мигрант. Той трябва да тръгне за определен период, е, за да се готви и след това да участва в състезание. Това е една фигура, която ние често загубваме, защото остава... това е част от е, американската система. Там има голяма интеграция между спорта и университетската система. Ние трябва да се опитаме да направим нещо подобно, да улесним нашите студенти. Виждат, казахме го, Еразъм плюс. Спорта там трябва да бъде застъпен. Трябва да направим така, че специализиращите програми да не бъдат давани само на националните студенти. Сега, ако един дъчанин спечели медал, аз се е, учил в Италия, италянците може да се ядосат хубаво, но така изглеждат нещата. Държавите членки трябва да участват, трябва да има стимули. Вие, разбира се, ако искате, може да работим по този въпрос, но така, последен аспект са компетенциите и квалификациите. Това е отново много голяма панорама с най-различни аспекти и много вътрешно затворена. Има федерации, които не признават академиите, академиите не признават федерациите. Аз а, съм председател на Sports Coaching, коучинг, т.е. един курс за треньори и съм много добре запозната. Не трябва да работим един срещу друг, а всички заедно, за да се оптимизира системата. И системата трябва да намери общия знаменател. И още един аспект – мониторинг. Пак казвам мониторинг, защото няма данни. Добри практики са България, Италия. Е форнише а това е една друга организация, която предоставя информация не само за завършилите, но и за по-нататъчната им работа. Португалия и Словения. Техните системи са различни, но могат да бъдат дадени за пример. Смятам, че спортът е изключително важен, защото там има неформално, неофициално обучение и образование, които трябва да се признаят посредством образователната система. Това е друг фундаментален момент. Смятам, че трябва да работите по него и, за съжаление, е, никой не говори за това. Много е трудно да се разбере какви са ясните граници между тях, но признаването на неформалното учене и образование е много важно. Поискайте го пит, извинете, питайте бивши спортисти, които играят важна роля в обществото. И така, това е един от аспектите, който се надявам вие да подчертаете. Значи първо да се намерят общи определения. Няма ясна дефиниция. Трябва да имаме еднакви определения или поне базовите определения. След това всеки може да прави каквото иска. Да се намерят минимални изисквания, да се е, намери път за мониторинг, който да дава възможност на хармонизир... за хармонизиране на данните. И тук отново се надявам да има пилотни проекти по различните видове спорт. Аз предлагам някои, като например с някои федерации, за да се опитаме да тръгнем по определен път. И да се подкрепят националните мрежи и международните мрежи. Да се подкрепят международните споразумения и да се е, разгледат, проучат програмите за спортисти студенти и да се издават сертификати за качество на клубове, на федерации, на университети и така нататък. Смятам, че е нужно да има такава важна връзка с тях. И с това аз съм на ваше разположение и аз и колегата Гуидотки Каквото искате да попитате, заповядайте. Ако не е сега, е, бъдеще. Мисля, че много дълго говорих. Беше много интересно, госпожо професор Капраника. Явно е, че имаме нужда от една а, рамка. Ясно става това. Вашият опитен, опит е много много насот, в, разночен, в различни етапи. Вие сте била баскетболистка и аз съм била баскетболистка, аз не бях в националния отбор. Няма значение, че не сте били в националния отбор. Io sono più adesso più individualista che squadra. E poi importante no, avere voi questa, lei con la, con la... А така или иначе в университетите също трябва да се насърчава. Това и е тази европейска мрежа, която казахте, казахте ни какво липсва и силно се надявам, че в доклада Такова този аспект може да бъде включен. All'accessibilità, credo, ma anche al, eh, qualche aspetto che riguarda anche l'integrità. Става дума и за управление на спорта. Това е хоризонтална тема. Такова го няма, но ще му го кажем. Някой иска да се изкаже? Има ли въпроси? vuoi cominciare tu? Prego, la collega D'Amico. Essendo laureato in scienze... Тъй като а, аз съм се занимавала с такава тематика, а, въпросът ми е следният. Има ли добри практики в Европа, свързани с физическото възпитание, не с спорта, т.е. базово физическо възпитание? в основното училище и в спортни асоциации. Да се дава преференция на, на спортна дейност. Anche ai, a coloro che frequentano questi corsi di Подвигателни умения. А, искате ли да съберем няколко въпроса? Други колеги? Няма други колеги. Искате ли да питате нещо? Uh, uh, наистина много се радвам uh, на цялата тази информация, защото аз от моя гледна точка трябва да кажа, че аз като млад човек от млад участвам, бях професионален хандбалист, после треньор и по време на спортната си кариера се опитвах е, да следвам принципа да участвам в е, социална е, дейност и оттам почерпих важни уроци как да, да работя, да участвам в различни местни общности работих и като професионален спортист, както казах след това и като треньор за различни европейски екипи по-нататък, вече когато беше изградена моята е, професионална кариера, започнах да преподавам мотивация е, и управление е, на спорта. Това е много важно. Трябва да имаме предвид, че помощта за двойна кариера е, е помощ за, за атлетите, но става дума не само за университетско образование, но и други възможности. Това е един потенциал, с който разполагаме, който можем да използваме по различен начин. Съжалявам, че времето доста напредна, а ние говорим за такива важни въпроси, които са свързани с е, Еразъм е, Плюс. Благодаря много за предоставената информация. А, информация за мен тя е много полезна. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря. Образованието наистина е важно на всички нива и учителите трябва да са много добре обучени, квалифицирани. Що се отнася, всъщност имаше въпрос от депутата от Италия. Това е проблем, конкретен проблем при нас и аз съм нейн продукт. Разбирате какъв е проблема. Трябва да кажа две неща. На първо място има отлични практики във Франция, например. Има физическо възпитание за деца в началното училище. Има система. Има система но не трябва точно тази система да се приема от всички. Не, просто има. Трябва да бъде разгледана. Друг аспект в Италия с Фереро бе взето едно решение. Една колега говори за една програма, с такива, за такива двигателни умения. Вече на три езика се преведе тази програма, на немски и така нататък. Преведена е и казва се The Joy of Moving, радостта от движението. Що се отнася до обучението на менеджери, на треньори, на всички тези категории, които се опитахме да включим в едно изследване, което наскоро ще излезе, не са еднообразни. Няма един тип образование и обучение. А това е изключително важно. Трябва да се види какви са минималните аспекти. И аз лично смятам, че управлението може да се подобри, ако има образовани хора, по-добри спортисти, които са а, или които са завършили, но не само хора с висше образование. Може това да бъде професионално образование или нещо друго, така или иначе трябва да бъде на ниво и да дава компетентности. Това е основният аспект. Благодаря, колегата Звер. Rad би се navezal рано на задне vprašanje. Туди uh, o tem колега Вента. От... Е, искам да се присъединя към последното, което казаха преди мен е, за двойната кариера и как е, спортистите какъв вид обучение, образование да предложим на, на спортистите. Много е важно да имаме комбинация с практиката. Ние имаме добър, добър пример в Словения, например. Особено Имаме специална програма, специални програми в гимназиите, в средните учебни заведения е, за спортисти. И е, знаете, че ние е, в е, Словения имаме добра ски школа, е, имаме добри постижения в това отношение. Предлагаме на нашите е, спортисти, атлети е, и възможността паралелно да правят спортна кариера и да следват да се обучават в училище. Мисля, че няма други въпроси. Искам само да кажа, че има голям интерес към вашето изследване. И искам да припомня, че имаме и един друг повод да говорим по тази тема. Бе представен, представена Европейската програма за умения. И между другото, ние ще проявим голям интерес. Образование и умения. И в общия им смисъл, и тези, които са тясно свързани с работното място – Знаете, че така наречените меки умения трябва да бъдат а, хоризонтални и да бъдат признавани. И това ще бъде друг повод ние да включим този тип компетентности, които идват от спорта, защото съм напълно съгласна с това, което казахте, и това може да бъде един инструмент. Може да ни дадете становище, когато стигнем до там. След това за мониторинга. Когато казвате, много препоръки са направени по този въпрос, как трябва да се реализира това е интересно, в, в, в кое седалище, един вид, по какъв начин и това всъщност е свързано и с многообразието на начина, по който се управлява спорта. И събиране на данни и фактори, които да могат да говорят помежду си, защото иначе няма как да се прави мониторинг. Един друг въпрос, който повдигнахте е следния. Ние в Италия имаме опит с спортисти сред военните. Две кариери, едната военна. Не. Те са организирани, имат спорт. И накрая тази мрежа която цитирахте аз. Има ли документи, които биха могли да бъдат интересни за нас, за да помислим в тази, за тази рамка? Това ще бъде важно. Много трябва да се прави в тази сфера. Не трябва да се губят опита и е спортистите, да не се губи възможността да имаме спортисти, които след като завърши спортната им кариера, да могат да намерят своето място и в образованието, да има връзки между образованието и спорта. В този мандат ние имаме много по-силен мандат, що се отнася до спорта. Има правни основания, за да се предприема повече дейности в тази сфера комисарят е и на спорт и на образование и за първи път спорта е в Еразъм Плюс. Искам да припомня, че и младите хора, които са в университета, могат да участват заедно с другите. Говорим и за атлетите. Искам само да кажа две неща – от отлични връзки имам с университета, университета в Любляна. Добре познавам Словения. споменахте в, в в средното училище. След това за уменията за живот има много литература. И Joy of Moving е само част от тази литература. Що се отнася до мониторинга, ние се опитваме заедно с федерациите да видим дали това функционира и представихме един проект пред Европейската комисия. Да, да, да, сътрудничество с партньорите и ще видим, ще мине или няма да и мине. Надявам се да мине. Що се отнася до ЕАС, писахме за кинесиологията в Словения. Е, там ме е обяснено какво е ЕАС. Що се отнася до рамката, има съвместна програмна инициатива на Европейския съюз, която се нарича Здравословна диета и здравословен живот. В съвместната програмна инициатива се намира, за съжаление, има три стълба. В първия имаше физическото възпитание, то бе доста ограничено. Второто и третото няма физическо възпитание. Аз съм работил по първия стълб, чудесна рамка разработихме, където влиза и управлението, и двете кариери, и много други неща. Може да бъде интерес за вашата комисия. Ще ви изпратя научния документ. Може да говорим по него. Втория и трети стълб обаче ги няма. Има само храненето. Храна, храна и диета и хранителен режим. Ако говорим за физическа дейност, в активния здравословен живот трябва да влезем с спорта, защото тук се говори за спорт, в Европа се говори за физическа дейност и се има предвид същото време, а понякога по двете неща се разбират различно. Спортът е универсален език. Много благодаря и на двете ви за изказванията, беше много интересно. Радвам се, че останахте. Малко изостанахме. Казваме си довиждане, но преди това искам да ви кажа, че ще се видим на 13 юли от 9 до 12.30, от 15 до 18.30, след това на 14 юли, последното застание преди лятната почивка, от 9 до 12.30. Благодаря много на преводачите, благодаря на колегите, които останаха тук до сега, благодаря на секретарията и Макар, че е юли, моля ви, елате тук на заседанието, защото много работи имаме. Благодаря на всички. Закрием заседанието.